14.30 вместо в 15 часа, както обикновено. Започваме 30 минути по-рано, тъй като съгласно споразумение е, е, на бюрото всички заседания започват в 14.30. Трета точка приемане на протокол от заседанието от 7 септември. А, ако няма възражения, не виждам такива, можем да счетем, че протоколът е прият. Бих искала да ви информирам, че и, от изслушването на тема защита на правата на работниците при временна заетост на базата на внесените петиции ще се проведе днес след обяд в 2.30. Какво е положението? над 60 експерта, много вносители на петиции и наблюдатели потвърдиха присъствието си на това изслушване. Ето защо бих искала да подчертая колко важно е да участвате в това събитие, защото по ваша молба организираме това изслушване и мога да ви уверя, че наистина Миналото, последното изслушване, което проведохме на семинара за уврежданията, имаше много ограничено присъствие. Аз и още един колега. И по време на цялото изслушване никога нямаше повече от двама-четирима колеги. В най-добрия случай само четирима, но в по-голямата част само двама колеги така че наистина създадохме много лош имидж, имайки предвид, че тези изслушвания и дейности се предават директно в интернет в Европа. И именно ние сме взели решение да организираме такива събития. Така че, когато настоявате за провеждането на конкретно събитие, моля ви да присъствате. И така днес в 2.30 ще участват 60 експерти, наблюдатели, много участници, така че ще ви помоля наистина и вие да присъствате. Няма то, нищо по точка разни на този етап, но вече се надявам, че имате готовност с картите за гласуване, защото преминаваме към първото гласуване. Доклад по отношение на разискванията в комисията по петиции – по годишния доклад на Комисията по петиции за 2016 година. Нека преминем директно към гласуването, освен ако докладчикът не иска да вземе думата. Не, в такъв случай преминаваме директно към гласуването. Господин Зарасополус,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 относно изплащанията от страна на германските власти за имат се предвид репарациите от Германия, изплатени на Гърция за националната катастрофа. Въпреки обосновката на комисията, това решение не бива да бъде приемано. Комисията се намесва по целия свят. И като че ли основната дискусия в Европейския съюз за Брекзит се върти около темата кой какво ще плати. Следователно тази тема е в правомощията на комисията. Все още ние нямаме и официално изявление за престъпленията на нацистите – кой ще плати за тези престъпления, извършеното срещу комунистите? Би трябвало политическите групи да проявят уважение към жертвите на гръцкия народ по време на нацизма. Едно такова решение е абсолютно неприемливо. Гръцката съпротива, Гръцката комунистическа партия ще продължат да се борят. I, I, I... Господин Мариас, няма да ви дам думата сега. А сега чухме господин Заренополус. Не сега е времето за вътрешни гръцки дебати, сега е време за гласуване. Нека преминем към гласуване. Listen. If you feel... Ако смятате, господин Зарионополус, ако наистина искате да викате, моля да не го правите в заседателната зала на нашата комисия. Аз отговарям за атмосферата на това заседание. Ако искате да водите дебат, ще ви помоля това да бъде извън залата, защото сега ни предстои гласуване. Нека продължим нататък. Му floor as a Искам да получа думата като докладчик, защото дадохте думата на други колеги. Така че искам думата като докладчик за една минута. Председателката, заповядайте. Ще бъда съвсем кратък. Уважаема госпожо председател, След разглеждането на този доклад и дебатите, проведени с докладчиците в Сянка, ние сме представили много изменения за компромиси. Надявам се, че можем да преминем към гласуването. Същевременно трябва да уточня, че много съжаляваме, че споменаването на гръцката съпротива и компенсациите, които Германия трябва да изплати на Гърция, това споменаване беше решено, че е недопустимо от мнозинството координатори, а не от самата комисия. След това се реши от комисията, че петицията трябва да бъде затворена, че това не е правомощие на Европейския съюз – но става дума за абсолютна политическа грешка, така че много ви моля изменението по параграф 16 за заличаване да бъде оттеглено. Тук нямаме съгласие с докладчиците в сянка. Става дума за историческа отговорност. Моля ви, нека да се откажем от това изменение. Това е моята позиция като докладчик. Настоявам, имам право да го кажа. Не може да се продължава така. Знам, че сега ще гласуваме, но аз апелирам към политическите групи да оттеглят това изменение по параграф 16. That... Смятам, че трябва да подходим разумно и нека преминем към гласуването. И така, първи параграф, изменение 43 за, против, въздържали се. Нека проверим. Мисля, че приключихме с гласуването.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 въздържали се. Нека проверим. 53. Проверка по 53-то изменение. Моля, гласувайте. Is... Край на гласуването. Приема се. 54 за, против, въздържали се. Нека проверим, защото не вдигате достатъчно ясно ръка. 54-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 56-то. 56-то изменение за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Наистина тук са близки резултатите.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 против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, нека проверим. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа разлика. 67 три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение 1. За, против, нека проверим. Компромисно изменение 1, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69-то. Първа част. Не. 72. Точно така. За. 72 за. Против въздържали се. Приема се. 73 за. Против въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2 за. Против въздържали се. Приема се. Преминаваме към 75-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 76-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 77-то за. Против. Нека проверим. Начало на гласуването. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 78, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за, против, въздържали се. Нека проверим и тук. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82 за. Против, въздържали се, приема се. 83 за. Против, въздържали се, приема се. 81 за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 97 за, против, въздържали се. Нека проверим. Vote... Край на гласуването. Приема се. 98 за, против, въздържали се.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 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 до 111 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Искате проверка? Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 112 за, против, въздържали се, нека проверим. 112, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа разлика. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106. Искате проверка по пето ли? Добре. Моля, гласувайте по пето изменение. No. It is reject. Отхвърля се. И изменение 6. Трябва да слушате това, което казвам. Ще бъде по-лесно. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим по 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа разлика. Преминаваме към 23-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. По кое искате проверка? 21? Добре. Моля гласувайте по 21 изменение. Правим проверка. Now. And it is rejected. Добре, край на гласуването отхвърля се. Както казах, 25 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка. Добре, проверка. Oh, wow. Отхвърля се с един глас разлика. Amendment 26 in favor. 26-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим незабавно. Моля, гласувайте. Никога нямаме същото мнозинство в гласуването. Приема се с два гласа разлика и това имах предвид. Добре. А сега имаме устно изменение. Това устно изменение е свързано с точка от преамбюла J латинско. Е, когато се обсъждат е, няколко петиции едновременно в комисията по петиции, вносителят на петицията има право да присъства и да участва в дискусията като по този начин допринася активно към работата на Комисията по петиции. През 2016 година 201 201 вносители на петиции присъстваха, 61 участваха, като взимаха думата в разискванията на комисията по петиции. Важно е да посочим, че има 20, 201 е, вносители на петиции, които са присъствали, но не всички са взели думата. Можем ли да приемем тази техническа поправка за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. 27 изменение за, против, въздържали се, отхвър... нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за,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 Проверка по 42 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателното гласуване по проекто становището като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре. Благодаря ви. Господин Преда, имате думата, заповядайте. Президент. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата, за да ви обърна внимание, че има известен проблем с, с правилника. Деветнайсет срещу девет гласа от гласуваха против параграф 16 и мисля, че трябва да се премрахне препратката към темата в параграф 16, която се съдържа в обяснителния меморандум. Разясненията в самото начало. Мисля, че това трябва да се направи по силата на правило 52А. Е, втори параграф на този правилник гласи следното. Ще го изчета на английски. тълния меморандум е отговорност на докладчикът и не се гласува. Но той трябва да отразява предложението за резолюция така както е прието, а не както е предложено. А ако има изменения, те трябва да се заличат. Благодаря, благодаря, че толкова ясно ни посочвате този въпрос. Сега вече господин Мариас, ако имате желание, трябва да адаптирате текста а, така както се налага поради взетата решение или ако не, аз трябва да го направя. Заповядайте. Да, благодаря. Очевидно, определени политически групи са алергични като чуят за компенсации за Гърция. Този въпрос е решен с мирния договор от 1946 година, т.е. все още е в сила, в сила тези е, решения и това, което тук решаваме, няма никаква юридическа сила. Това, са между... това е международно право, решение по силата на международното право, които все още са валидни. Обръщам се към останалите колеги. Тук става дума за компенсация за жертвите на нацизма. А също и е, дългове натрупани по време на окупацията. Е, мога да кажа, че вашата политика няма да бъде прията. А за да е, Аз гласувах против това изменение в, по силата на това, че съм докладчик. В края на кращата в тази комисия се прави всичко, за да се заличат всякакви е, упоменавания на темата компенсации. Непрекъснато се отхвърля и моето предложение за изслушване по тази тема. Вие не искате дори и публично да я обсъдим. А ако, имат, ако сте прави, защо не искате? Освен това, на събранието на координаторите бе приета петицията за гръцката съпротива, а сега казвате, че това не е в е, правомощията на Съюза. Трябва да разберете, че не може да заличавате така с е, едно замахване на магическата пръчица историческите факти. Нашата комисия, докладчикът прекъсва. Вие ми дадахте думата и аз трябва да отговоря на предложението на господин Преда. Аз съм докладчик. И затова, госпожо председател, ако прочетете втора точка, какво се казва там, никога в е, е, нашата комисия и в никоя друга комисия не са били е, при променяни е, разясненията на докладчика, обяснителния меморандум. Никога. И искам да приключа с моите раз, разяснения на английски. My argument. You have put a question to me. I will... Вие ми зададохте въпрос и аз искам да ви отговоря. Ще отговоря на въпроса, който зададохте. Трябва да разберете, че тук в тази комисия цари демокрация. Не е това, което вие си представяте. Имам думата и ще продължа. Служете е, часовника и ми дайте колкото минути ми се полагат да се изкажа. Това не е времето, на, така, което беше във вашата страна. Госпожо председател, във втора точка се казва председателят на комисията следва да заличи обяснителния меморандум. Така че по процедура вие ще получите текста на доклада такъв какъвто ще изглежда след гласуването, да го изчетете и тогава ще решите дали обяснителният меморандум отговаря на текста. За момента не може да се взима това решение. И аз тук се изразявам в качеството си на докладчик – всич, всяко друго решение няма да е демократично. Аз лично имам, е, ако имах възможност да ви изключа микрофона, щях да го направя. Докладчикът, вие ми дадохте думата, не ми сложихте ограничения за изказване. Кажете ми колко да говоря и толкова. Господин Мариас, аз ви дадох думата, но очаквах да мога и аз да я взема по е, правило 52А, втора линея по, от правилника, процедурния правилник. Аз като председател на комисията мога напълно да залича обяснителния меморандум или частично. Затова ви казвам, че смятам да залича параграфа за петицията за последиците от Втората световна война. И това отговаря напълно на правилата и това ще направя в момента. Чисто процедурно, госпожо председател, искам да кажете точно какво ще заличите за протокола. Може ли точно да прочетете какво ще заличите? Параграфа вносителите на петицията, където се говори за последиците от Втората световна война. Това се отклонява от обяснителния меморандум. Този параграф ли е, заличавате? Да. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че няма после да си смените решението. Господин Мария, създавате определен климат в тази комисия и искам да се извиня от ваше име, е, защото знам, че вие не бихте го направили. Та от ваше име, в качеството си на председател на комисията, се извинявам пред колегите за вашето поведение. Рифора Итан Аристи. Итан Аристи. Моето е, поведение е безупречно. Искам да се запише в е, протокола какво обявихте, че ще заличите от текста. Сега следва доклада за е, европейското гражданство. От компромис е, Джей искам да извадете моето предложение за изменение 127 това, което е записано, далеч не отговаря на моето е, представя за това как трябваше да изглежда. Предложението моля също така да оттеглите предложение за изменение 157. Did I understand you correctly? You... Правилно ли ви разбирам? Значи да изключим от компромиса, не от гласуването. Или от двете? Добре, от двете. Значи, оттегляте изцяло вашето изменение. Добре, е, отбелязваме, с което започваме да гласуваме. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7-8 за, против, въздържали се, приема се. 7-9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 8-1 за, против, въздържали се, приема се. 8-2 за, против, въздържали се, приема се. 8-3 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 8-4 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Добре, проверяваме 8-4 с електронно гласуване. We have one member too much. From which group? I have no clue. There is obviously one member. Тук в комисията има един член в повече. Мисля, че не знам. They are nine. They are nine. And they are two. And they are. Okay. The liberals should be three. Либералите трябва да са трима. Трима сме. Социалистите 8. Вие не гласувате, добре. А, картата сложихте ли си? Зелените. Двама. Може би нещо машината прави грешка. Хайде да опитаме пак. 30 карти са сложени в е, машината. Гое колко имате вие? Две? Два вода. 3. Екаре, 2. Социалистите и демократите 8. Може би някой си е сложил картата в машината и си е тръгнал. No, 30. No, I mean, should... Ah, yeah, you mean... Ah, where? Mr. Zaganopoulos, maybe. Yes. No, it's not. It's not him. This is so messy. Somebody has put an addition. Нещо голяма каша става. Някой е сложил допълнителна карта в машинка за гласуване. Добре. Извадете си картите. Сега ще проверим. Чакайте малко. Ето още една карта има в машина. Козолино, could you take out your voting card?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 Алде е сега трима. И СДП. Европа на нации и свободи един. И трябва да е достатъчно. Добре. Хайде сега да гласуваме Проверявахме компромис 84. Е, Изменение 84. Нека да го проверим сега. And the vote is now closed. Let's say now. Край на гласуването. Отхвърля се. 8-6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се 9-2 за. Против. Да проверим електронно. The vote is now close. Край на гласуването. Отхвърля се. 9-3 в две части. Първа част за против, въздържали се. Приема се втора част за против, въздържали се. Нека да проверим електронно. And it is Приема се. 9-4 за. Против, въздържали се, приема се. 9-5 за. Против, въздържали се, приема се. 9-6 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против. Искате да проверим 96 ли? 96, моля, гласувайте електронно. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се, отхвърля се. Компромис е за. Против въздържали се, приема се. Изменение 102. Първа част. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, а тя отпада, добре. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 120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 въздържали се. Втората част беше това, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно по 127 изменение. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. 131 за. Против. Въздържали се. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. 133 за. В две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 1-3-4 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. And vote is closed. Край на гласуването. Приема се с един глас. 1-3-5 за. Против. Въздържали се. И тук трябва да проверим. Край на гласуването. Приема се. Едно. Едно, три, девет за. Против, въздържали се. Приема се. Едно, четири, четири за. Против, въздържали се. Приема се. Едно, четири, пет за. Против, въздържали се. Приема се. Едно, четири, шест за против, въздържали се. Приема се 148 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. The vote is open still and now it is clear. Край на гласуването. Приема се. Компромис Йот за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 1.4.7 за против въздържали се приема се 1.5.5 за против въздържали се трябва да проверим. Моля гласувайте. 155. Приема се с един глас. Виждате ли колко важно е да правим проверки? Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 е оттеглено, 163. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре е да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 165. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверяваме ли? Добре, моля, гласувайте за втората част. Край на гласуването. Приема се. 106-4 за. Против. Трябва да проверим. Боя се, че... Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 167, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, приема се. 178, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверяваме ли? If you indicate we don't need to check... Ако ми кажете, че не трябва да проверяваме... Край на гласуването. 17 за. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим и това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 188 е оттеглено. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим електронно. Rejected clearly so. Ясно е, че е отхвърлено. 109 за, против, въздържа. 192 е отхвърлено. Да проверим ли? Моля, гласувайте. Гледаш ли си това някъде към 190, след 190? 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. Либе, първи параграф, за, против, въздържали се, приема се. Либе, параграф 16, за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. And the vote. It has been adopted by one vote. Приема се с един глас. Машинката ли не работи? Okay, maybe we should take one away. Um, why so?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 200 е оттеглено, 201 за, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Погледнете резултат. Отхвърля се. Позоваване. Изменение едно за. Против въздържали се, приема се 10 за, против, въздържали се, приема се 11 отпада, 12 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се 13 за, против, въздържали се, приема се 8 за, против, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Като че ли всичко тук ще бъде прието? Ако искате да ги гласуваме анблок. Добре. 17.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 въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против. Да проверим втора част.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 против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45. Искате да проверите. 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Погледнете резултата. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 47 за, против, въздържали се, приема се 48 за, против, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се 54 за, против,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 И сега гласуваме цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Както виждате, много на кантар беше този вод. Сега да преминем към основните права в ЕС през 2016. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Две за. Добре да проверим. Изменение едно. Край на гласуването. Отхвърля се. Две за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се,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 Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора по изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се компромис 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за,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 Преминаваме към гласуването по девета точка констативно посещение в Мадрид, Испания. It's a very complicated item. Let's go to amendment one, the first part. In... Започваме с първо изменение, първа част за, против,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 въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 23. Искате проверка? Добре, нека направим електронна проверка за изменение 19. Моля, гласувайте. The vote is now closed and it is adopted by one vote. Край на гласуването приема се с един глас. Наистина много са близки резултатите днес, както ви казах. Нека преминем към 23-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то за. То пада. 35-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 55-то. Първо трябва да гласуваме по 55-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. 56-то. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. Не, 58 втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против. Тук трябва да направим проверка. 68 изменение, моля гласувайте за електронна проверка. 68 изменение. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, нека проверим.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 То е прието. То е прието. Няма никакъв проблем. Нека преминем към окончателното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Давам думата на госпожа Питера. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chciałam złożyć... Благодаря, госпожо председател. Бих искала да дам малко допълнителна информация от страна на нашата група от НП по една тема, която а, ни занимава вече а, години наред. Засяга всички правителства, които са управлявали в Испания, както от левицата, така и от десницата. В тази връзка Трябва да отбележа, че това е много емоционална тема за цялото общество. Ето защо наистина смятам, че в тази, този контекст трябва да подходи много обективно и много рационално, защото тук са направени някои много шокиращи сравнения в самия текст. Смятам, че в текста не трябва да се прави оценка, трябва да се представят само факти. Ще дам един конкретен пример. Например, създаването на ДНК банка и нейното използване. На някои места се упоменава, че правителството не е предприело никакви мерки за защитата на, тази, на тези данни, на тази информация. Исках да насоча само вниманието Викам това. Благодаря. Тоест, ЕНП иска а, съгласно 52А4 от процедурния правилник иска гласуване на мълцинството, Тоест настоявате да има писмена декларация, но тя не трябва да надвишава 200 думи и срокът е 12 часа на обяд в четвъртък. Добре, в такъв случай ще го направим. В такъв случай преминаваме нататък Казвам добре дошли на представителите на асоциацията Келис, представляваща камериерките в Испания. Моля колегите, които няма да участват в тази дискусия, да напуснат залата, като не създават смут в нея. petition ninety nine is now on the agenda. Petition nine and I, I am... И тъй започваме работа по петиция 99. Много ми е приятно да поканя вносителя на петицията Анджелес Муниус Родригес да се изкаже по петицията. Заповядайте. Здравейте, ние представляваме Сдружението Келис Association. Благодаря, че ни приехте. Ние сме тук от името на всички камериерки в Испания. Ние много добре разбираме колко е важно да се говори за здравето, сигурността и достоинството, защото това са много важни понятия за всички човешки същества, без изключение – и сега ние смятаме, че трябва да защитим своите права в ежедневната си работа. Жилищната сграда, която обслужваме, е, се грижи за благоденствието на клиентите в различните хотели наоколо и ние работим като камериерки. Това е много тежка физическа работа. Същевременно никой, разбира се, няма да отиде в една стая, ако е мръсна, така че работата, която вършим е много важна. Освен това, работата е феминизирана, има много проблеми, има дискриминация, има насилие на работното място и институционално, и сексуално. Това засяга хиляди жени в целия Европейски съюз. Но разбира се, тези, които ни управляват, казват, че това е економическо възстановяване. Представете ли си? Всъщност, ние говорим за 30% от служителите в хотелите. Не сме много, макар че има 100 000 камериерки в цялата страна а посетителите са 84 милиона туристи. 12% увеличение всяка година, огромни економически ползи, 16% от БВП. Това е танца на цифрите, но този танц крие всъщност професионалните заболявания на камериерките. 90% от нас имат проблеми с опорно-двигателния апарат – 71% ежедневно взимат някакви лекарства, за да издържат на болките и натоварването. 96% имат високо кръвно, чувстват се неспокойни, 28,45% страдат от тежка депресия, 17% от лека депресия. Достатъчно е да погледнете ръцете на камериерката, която ви обслужва – ние обаче непрекъснато трябва да чистим 400 стаи на месец. Това са около 40 стаи на ден, 20 цели бани, които трябва да се изчистят, килограми чершафи, най-различни химически продукти, 11 е- 000 крачки минаваме всеки ден, това са 11-12 км, абсолютно луд режим на работа и това е за да получим 800 евро бруто в зависимост от това, кой те е наел. Същевременно се изпълнява закона, включително и осигурителните дружества не ни обръщат внимание. Ние трябва да прилагаме закона за превенция на трудови рискове. Трябва също така да се напомни на политическите лидери, че е необходимо да следят за изпълнението на законодателството, така както е предвидено в член 40, параграф 2 на Испанската конституция. Същевременно, услугите се възлагат на външни изпълнители, заради това нашите заплати спаднаха с 40% и така бедността се феминизира. Има недостиг има несигурност, преголямо натоварване и всичко това се отразява на нашето здраве и качество на живот. Затова ние заклеймяваме ситуацията, в която се намират много от работничките и с различни увреждания. Би трябвало да се използват специални програми, финансирани от обществените фондове и социалните европейски фондове за да се помогне на различните професионални категории. Същевременно нашата работа е много специфична, затова ние настояваме да се направи проучване и Европейската комисия да провери реалните условия, при които работим, защото здравето не подлежи на договаряне. Благодаря. Having... Благодаря, че дойдохте тук. Благодаря ви и за подкрепата едни към други. Това е наистина много важен символ в днешно време, когато виждаме толкова много проблеми при жените. Ние трябва да си помагаме, да се подкрепяме, госпожо Албиол. I, may, I made a mistake here. I made a very big mistake. Бърках се, казва председателката. Исках да дам думата на представителя на комисията първо, Ян Билем Ебелинг. Good morning. Uh, <clears throat> yeah, my name is... Добър ден, е, аз казвам Ян Билем Бевлинг, работя в Генерална дирекция за етос, е, звеното за безопасност на труда. Чухме изявлението на вносителите на петицията, доколкото разбираме, асоциацията Кели има на 200 члена, 2000 члена в Испания и те настояват комисията и парламента да се обърне към испанските власти с настояване за спазване на европейските директиви от една страна и за спазване на националното испанско законодателство за да може да се подобри ситуацията. Комисията е, изготви своите писмени констатации. Ако мога да обобщя, има много голям обем законодателство в това отношение, което предвижда работодателите да правят съответни проверки е, за нивото на риска и да взим, на работното място и да предприемат съответни мерки, включително с оборудване и е, екипировка, която да е, защитава работещите. Необходимо е да има и съответният надзор. Това се предвижда в директивите. Страните членки очакват те да бъдат, е, е, следва да ги транспонират, да имат съответните служби за е, контрол и възможности за налагане на санкции, ако изискванията не се спазват. От страна на комисията ние приехме съобщение в началото на тази година, където се съдържаха някои насоки. Става дума за модернизиране на законодателството за безопасност на труда на европейско ниво, за да може така да се изчисти текстове, прияти в последните няколко години. Има безспорно подобрение, но остава и още е, въпроси да бъдат разгледани. Примерно, опорно-двигателния апарат е една от е, темите, която трябва да бъде разгледана. Законо... Е, работодателите трябва да имат така практически наставление наставления за това как да избягват увреждания на опорно-двигателния апарат. Агенцията за безопасност на труда също работи е, в сътрудничество в Европейския съюз с моето звено. Е, съществува и една комисия, Висша комисия за трудове, на трудовите инспекторати, за това как да се подобрят проверките и да се обмени добра, добрите практики. Целта е да има регулярни проверки и изпълнение на законодателството в отделните страни членки. Това мога да кажа за момент. Председателката, да благодаря, благодаря за това, което представихте. Нека сега да дам думата на колегите, госпожа Албио. Благодаря ви. На първо място искам да поздравя вносителките на петицията и е, да говоря за Kelly's Association. Това е един колектив, който обединява на практика жени, които нямат високи доходи, които често се оказват уволнени, но които успяха да се организират, да се мобилизират и всъщност техните искания се чуват вече не само из цяла Испания, а и в нашия парламент, така че трябва да ги поздравим за борбата като работнички. Разбира се, ако те са тук в парламента и ако са представили петицията, то е защото не се предприемат действия за да се сложи край на тази експлоатация и несигурност, за които говориха колегите. Хиляди жени са подложени на тези страдания в испанската държава. Затова би трябвало Европейския парламент и Европейската комисия да вземат отношение. Ние имаме директивата за безопасни и здравословни условия на труд, която не се изпълнява. Имаме също директивата за съчетаване на личния и професионален живот. Тя не се изпълнява. Имаме хартата на основните права тя също не се изпълнява и от това страдат тези работнички. Ясно е, че ние трябва да им дадем отговор, който да отговаря на достоинството на тези жени. А испанската държава е транспонирала директивите, но трябва да ги изпълнява и когато не изпълнява директивата, не може Европейската комисия да си затваря очите и да казва това са вътрешни работи. Не, ако една държава не изпълнява директивата, би трябвало комисията да настоява за нейното изпълнение, така че всички да изпълняват директивите. Също тук имаме и европейска отговорност, защото в крайна сметка в много случаи Европа наложи едни варварски трудови реформи, които доведоха до тази несигурност. Само се влушиха трудовите условия за различните работници и служители. Една част от тези реформи всъщност обслужват само големите компании, които разчитат най-вече на експлоатацията. Именно за това ние трябва да заявим своя отговор – Туризмът, разбира се, използва множество дружества, използва и голям персонал, но служителите се оказват със все по-малко права. Същевременно заплащането извинете, е доста ниско, а има трудови заболявания, които не се признават. Затова мисля, че трябва да дадем отговор. В крайна сметка аз ще предложа следното. Вносителките на петицията искат да се направи проучване на трудовите им условия. Мисля, че нашата комисия обаче трябва да отиде малко по-далеч. да се отправи устен въпрос към Европейската комисия за последиците от трудовите реформи, довели до тази несигурност, ниски доходи и така нататък, защото виждаме проблемите на тези, които работят в Макдоналдс, например, има и множество други в държавите членки. Струва ми се, че би било добре да отправим такъв устен въпрос към комисията и разбира се да се поиска този колектив да бъде защитен от испанските власти. Става дума за е, информация. Естествено, нашата комисия можем да предприемем много е, мерки. Е, решението на координаторите бе да се обърнем с, с устен въпрос комисия, към комисията, затова трябва и вие да се обърнете към тях. Ние не можем да вземем решение сега. Има и различни други начини, по които ние можем да е, действаме. Госпожа Картия Пер, добре дошла в нашата комисия. Никога не съм ви виждала тук до сега. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също искам да се включа със своята благодарност към вносителките на петицията в залата. Те представляват Сдружението на хотелските камериерки. Искам да им благодаря за това, че те поставят въпроса за борбата за по-добри работни условия за камериерките. Ние много добре знаем, че има различни организации, синдикани, сдружения, платформи, които също работят в областта, ние споделяме техните виждания и смятаме, че трябва да се защитят интересите в европейски план. времено би трябвало наистина да се говори за последиците от трудовата реформа в нашата страна, която доведе до голяма несигурност на пазара на труда – и всъщност днес ние говорим за бедните работещи, защото и в Испания, и в Европа има цяла класа, която живее под прага на бедността, тъй като въпреки, че работи, не може да се издържа, това да имаш работа вече не ти гарантира приличен доход. Ние трябва да се заемем с тази ситуация. Стана дума за феминизирането на бедността – трябва да обсъдим наистина този въпрос, защото изхода от кризата в много държави и членки се определя от макроекономически данни, но те не се превеждат в живота на обикновените граждани. И сега ние имаме един отслабен пазар на труда с норми, които не са достатъчно здраво подкрепени и всичко това се отразява на здравето на работниците и служителите. Камериерките, освен това, са изключени много често от колективните споразумения, защото работата се възлага на външни изпълнители. Това е една все по-ширеща се практика – Аз съм говорител на социалистите в Комисията по правата на жените и там е, излязохме с инициатива за доклад, така както каза и госпожа Албиол от ГУЕ, трябва да се помисли за цялото това отстъпление от борбата за равенство – Политиките на финансови ограничения доведоха до голяма несигурност на трудовия пазар и това е възмутително. Мисля, че ние трябва да се изправим срещу тази ситуация. Мината седмица беше одобрен прословутия социален стълб, който според нас е началото, но не е достатъчен. Ние трябва да го допълним и уплътним с законодателни инициативи, които да помагат на работниците и работничките. Ние в групата на социалистите искаме да се включат и норми за стандартизиране в Европейския съюз. Това е много важен въпрос, защото не е необходимо един хотел да е с 5 звезди, за да има добра инфраструктура. Трябва, когато се определя категорията, да се има предвид и третирането на работниците. Благодаря, госпожа Роза Естарас Ферагут. Благодаря ви. На първо място искам да кажа добре дошли на вносителките на петицията – аз също съм готова да помогна и изобщо да помогнем с всичко, което можем. Всъщност, правителството на Испания организира платформа именно за да обсъждаме тези въпроси. Министерството на енергетиката и туризма – е инициатора. Тук се включват различни провинциални автономни области, включително и Балеарските острови, защото те са много популярни за туристите. Работи се с основните синдикати и работодатели. Мисля, че тази платформа трябва да се използва. Една от основните теми е тази повдигната днес от вносителките на петицията на Балеарските острови тази тема беше разгледана. Там се стигна до единодушие на всички политически партии. Аз представлявам Народната партия, но Балеарските острови имат своя парламент, в който също се разглеждат всички петиции, свързани с трудовите условия, работното време, раното пенсиониране, и по-строгите трудови инспекции. Правителството на Балярските острови, освен това, ще излезе с предложение към правителството на Испания чрез тази платформа, която описах. Освен това, ние в нашата автономна област ще поискаме възможност за ранно пенсиониране на всички, които работят в хотело-ресторантьорския бизнес. По-настоящем нашето правителство на Балярските острови ще предостави цялата информация на централното правителство, защото ние сме разговаряли, както казах, с синдикатите, работодателите и виждаме, че и петицията, която разглеждаме днес е абсолютно оправдана. Именно за това беше създадена и нашата комисия. Ние създадохме комисията за гарантиране на заетост в туристическия бранш. Първото заседание на платформата предстои да се проведе утре. Така че ние можем да се поздравим, че вече има нов орган, който ще обсъди всички тези въпроси към Балярското правителство ще се присъедини това и на Валенсия и на други области. Седем области сме се обединили заради подобни петиции. И мисля, че така ще стигнем до реална промяна. Аз ви казах, в Балярското правителство абсолютно всички политически сили застанаха за това искане, тъй като то е напълно справедливо. Благодаря ти. Сега е времето да кажа добре дошла на госпожа Аяла Сендер. И... Благодаря ви, госпожо Викстрам. И аз искам да кажа добре дошли на вносителките на петицията, които представляват едно много важно движение в Испания. Трябва да кажа, че аз самата съм много доволна, че Народната партия в Балеарските острови подкрепя искания, които може да не са само социалистически, но е странно, когато Народната партия подкрепя такива искания в бюрото за преговори. И ако днес вие сте тук, а утре те ще заседават, значи вашето идване в Брюксел не е било на празно. Сега се обръщам към комисията. В европейския семестър се съдържат препоръки към държавите членки. Там има економически и макроекономически показатели. Ясно е, че в туристическия бранш Както казаха и самите вносителки, се натрупват огромни печалби. Това беше отчетено, но не го виждаме отразено в условията за работниците. Така че когато в европейския семестър се включват препоръките, би трябвало да се има предвид следното. Например, германската економика има излишък. Това е скандално. Но дори и една страна да се развива добре, Европейската комисия трябва да е първата, която да препоръча да се разгледат условията за труд. И може би комисията трябва да ни обясни дали те биха могли да включат подобни препоръки, защото ако в заключенията от европейския семестър се отрази спецификата на туристическия отрасъл в Испания и важността на този отрасъл, казахме какви са печалбите като процент, то би трябвало Европейската комисия също така да има препоръки към испанското правителство за увеличаване на заплащането в този отрасъл. Благодаря, госпожа Кунева. Ευχαριστώ πολύ. Благодаря. Искам да благодаря на Асоциацията Келис Ние се срещнахме с тях и в комисията по заетост с госпожа Гонзалес. И както каза нашата председателка, редно е да отправим един въпрос към комисията – Проблема на работещите в туризма не е проблем само на определена група. Ние трябва да разгледаме въобще какво се случва а, в сектора много по-подробно, по-изчерпателно. Така както го направихме и правим за сектора на транспорта. Много трудно се е, регулира този сектор. Затова трябва да има регулация, която да е насочена конкретно към а, е, работещите в а, е, хотелската индустрия, за да им се гарантира една достойна заетост. Говорихме по-специално за тази тема и на срещата на върха в Гетеборг. Трябва да се е, търсят е, достойни условия за труд, достойно заплащане, е, свобода в включването на колективните договори Синдикатите и работещите трябва да имат възможност да участват в решението за определяне на заплащанията. Предлагам петицията да остане открита и по, да работим по предложението на госпожа Естерас. Благодаря, госпожа Зданока. Имайте предвид, че в 12.30 няма да имаме е, превод. Искам да дам и думата на вносителите на петицията. Да, съвсем накратко ще говоря. Благодаря на вносителите на петицията. Искам да предложа тази петиция да я отнесем и към комисията за заетост. Аз съм член на съответната мрежа и не мога да кажа, че съм много удовлетворена от действията на комисията. Нищо всъщност не е направено, не са се обърнали към испанските власти така че не мисля, че те активно реагираха на петицията. Считам, че комисията трябва да подобри своята реакция по отношение на тази комисия. Благодаря. С това приключваме заявките за изказване и с удоволствие давам дума отново на госпожа Анжелис Монис Родригес за две минути. Е, me gustaría. Трябва да кажа, че ние сформираме обединен фронт. Ние обсъждаме едни и същи въпроси. Но всъщност точно това са факторите, които доведоха до нашето лошо положение. Още от 2012 година ни се отказват права и ние очакваме. Пет години минаха. Пет години на несигурност и болести. Защо не може и ние да участваме? Ние единствено искаме да се изпълнява закона. Не искаме ново законодателство. Става дума за закон, който екзист, съществува и който трябва просто да се изпълнява. Само това искаме. Това е неочуждаемо право, неизменно право. Защото какво става? Предлага се нещо, после се водят дебати 3, 4, 5, 6 години, преди то да стане закон. А ние, като камериерки, страдаме, страда нашето здраве, Погледнете ръцете на моята колежка. Ние вече цитирахме всички данни. Моля ви, не се подигравайте с нас. Само това исках да кажа. Okay. So I think we are ready to take it. Добре, мисля, че сме готови да приемем решение. Петицията остава отворена. Това е изключително важно. И след това трябва определено да огледаме е, директива 89391 за мерки за подобряване на безопасността е, на работещите на работното място. За това ще се обърна към нашата комисия с, молба да изпратиме писмо на министра на заедостта в Испания – за да даде отговор как изпълняват и как са приложили директивата, дали я прилагат изцяло. Ако не, ще трябва да ги насърчим да го правят. То, както вие казахте, законодателството съществува, т.е. проблема е в прилагането му. Също мисля, че трябва малко да разшириме темата на писмото и да попитаме какви мерки са взели или не са взели за подобряване на сигурността и безопасността на работещите. Трябва, както предложи госпожа Зданока, трябва да изпратиме и е, петицията на Комисията по заетост. В е, писмото трябва също да подчертаем, че не само съобщаваме нашето становище, а очакваме и отговор с един изчерпателен отговор, защото Знам със сигурност, че когато сме достатъчно твърди в писмата си, получаваме и по-искрени отговори. Така. Значи така ще поступим. Когато получим отговор на, от испанските власти, ще вземем решение как да процедираме нататък. Също в писмото трябва да е, коментираме и най-добрите практики. Има такива в други страни членки, а пък и в е, Испания. Аз лично е, не мога да се съглася, че положението е толкова лошо навсякъде. Някъде трябва да има светлина в тунела и трябва да, да видим, включително и в други страни членки, какви са добрите им практики. И а, сега трябва вече да упоменем и а, е, така наречения социален стълб, за който се говори сега. И е, какво означава това? Значи, че в Европа ние третираме хората като достойни човешки същества навсякъде. Виждам, че колегите кимат в съгласие за моето предложение. Инес? Напълно съм съгласна с вас но бих искала, ако може паралелно, да кажем на Европейската комисия, че ние не сме доволни от получения отговор и че бихме искали да се мисли за изпълнението на ниво управление. Не е достатъчно само да го има законодателството. Иначе аз съм напълно съгласна с вас – но би трябвало да се обърнем и към е- Европейската комисия да заявим, че има проблем с изпълнението на директивата. Uh, да, точно така трябва да направим, абсолютно. Както каза комисията, става дума за директива, не е регламент, но и директивите трябва да се спазват. Комисията е, затова е там, тя има задължение да наблюдава дали съответната страна, в случая Испания, си изпълнява задълженията по директивата или не. Така че много сте права, госпожо Яла Сендър, ще направим това. И така призоваваме комисията да бъде малко по-стрикна следващия път и да ни е, се отчита така по отделните точки, диалога и така нататък. Роса? Напълно съм съгласна а, с предложеното от нашата председателка и това, което каза Яла Сендер, но бих искала също да обърна внимание на новата платформа, защото това е отговор и в тази платформа участват седемте автономни области, участват Балярските острови, Канарските острови, Валенсия, там управляват социалистите. Къстия и Леон участва там, се управлява от Народната партия, участва Каталуния, така че са обединени всички и синдикатите, и работодателите. Не знам, но мисля, че освен към Министерството, трябва да изпратим писмо и към тази платформа, защото тя би могла да помогне. Иначе Министерството само ще ни каже, ето ние създадохме тази платформа, но аз ви казах, че утре Балярския парламент с нашия мандат ще участва в заседанието. Защо да не изпратим писмо до платформата? Госпожа Алвиол. Eh, Благодаря, аз съм напълно съгласна с предложението на председателката да поискаме информация и от Комисията по заедост и да изпратим писмо на испанските власти, да ги попитаме какво смятат да правят, какви мерки са взети. Европейската комисия трябва да следи за изпълнението на директивата. Не съм съгласна обаче с предложението на госпожа Естарас за платформата. Ние едва ли можем да изпълним всички желания на вносителките, които имат своите очаквания, по-добре да направим нещо конкретно по въпросите, от които те се оплакват. Те не смятат, че тази платформа ще ги разбере, не смятат, че това е мястото. Нека просто се съсредоточим върху това, срещу което те са против. Аз бих предпочела да работим по този начин. Мисля, че е достатъчно да се обърнем към комисията, към министерството. Това е моето мнение. Роса, плиз. Си, соло фалтария. Pues yo también le diré a la presidenta de Baleares que mañana va... Разбира се, аз също трябва да ви кажа, че моята президентка от Балярското правителство ще участва в платформата и много се радваме, че ще имаме такъв форум, макар че аз не винаги съм съгласна с нея. Струва ми се, че си струва да се обърнем към тях. Единственото, което ние казваме, е, че ние в комисията по петиции могат, можем да се обърнем и към тях. Вие смятате, че е достатъчно да се напише писмо до Министерството. Но, както искате, аз само предлагам нещо, за да помогна. Не, вие правите това, което направихте и до сега. С други думи, нищо. Not... Тук започваме така един спор само между испанските представителки е, в залата. Нека да вървим по процедурата, която предлагам. И сега се обръщам към вас, които сте пътували толкова дълго, за да дойдете в Брюксел. Надявам се, че ние ще изпълним вашите надежди и желания. Отнасяме се много сериозно към вашия въпрос. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, че споделихте вашите проблеми с нас. Трябва да ни оставате и по една тениска. Те са много хубави. Тук е, става ясно какво може да се постигне, когато хората обединят силите си и работят заедно. Вие ни научихте нещо, защото в парламента е най- най-трудното е да работим заедно. Има хора, които непрекъснато се опитват да се боричкат да всяват разделение. А вие показахте как показахте ни много как могат да се обединяват хората и да действат заедно. Благодаря. приятно пътуване към дома ви. Петицията остава отворена. Приятен обед на всички и ще се видим в 14.30.